medewerkers. Ehm, Добър ден, е, дами и господа, представители на комисията, скъпи сътрудници. За много, това са последните часове преди вакансията. И за това нека да е, се постараем да работим колкото може по-бързо, за да се тръгнем по-рано. Имаме три точки на дневния ред. Първо, е, становище по модернизиране на митническите услуги. Е, вероятно ще има е, бърз обмен на мнение във връзка с посещението на наша делегация другата седмица в Унгария. Това посещение беше открито, е, беше отложено и накрая обмен на възгледи върху доклада Ривелини, върху втория проект за освобождаване от отговорност на съвета. Координаторите имаха възможност да се срещнат с председателството на съвета. Господин Риверини е, е изложил е, заключението от тази среща. Нямате ли забележки? Добре. В такъв случай преминаваме към е, е точка 10 от дневния ред. Е, като докладчик аз искам да ви запозная с моето проекто становище по модернизирането на митническите услуги. Както знаете, аз съм изготвил проекто становище, е, което е кратко и ясно. В 7 е, точки се опитах да направя обобщение. Е, по първа точка се опитах да представя така общата ситуация, изобщо в каква, в каква обстановка протичат митническите проверки. Е, митническите служби са предимство за Европейския съюз. Е, те са източник за приходи, е, както, например, митническите такси, които съвсем не са за подценяване. Това е един от традиционните приходи на Европейския съюз, 16,6 милиарда за бюджета за 2011 година но е, непряко е, те допринасят и за по-доброто събиране на ДДС и неговото по-добро изчисление. Това също отговаря е, на 16 милиарда за 2011 година. Всички измами и изправности могат да бъдат предотвратени чрез митническите проверки и това е много важно за защита на митническите интереси на Европейския съюз. Говорим за суми от 16 милиарда от преки и непреки е, данъци. Но е, митниците влияят и на вътрешния пазар. И ако е, митническите е, действия не се е, прилагат правомерно, е, това е, се отрезява незабавно на предприятията. С други думи, на механизма, на вътрешния механизъм на вътрешния пазар защото е, предприятията са необлагоприятелствани, необлагодетелствани във връзка с е, е, предприятията, които извършват измами или съзнателно извършват нередности. Умишлено извършват нередности. Това е първа точка. Втора точка, по втора точка искам да се спра на друга точка, за която говорихме през 90-те години на миналия век – ние създадохме комисия за митническите транзити и измамите по тези транзити. На времето много хора се зададоха въпроси как работят митниците в Европейския съюз и тогава беше препоръчено упростяване и обединение на митническите услуги. Тогава това беше наречено fair play, с други думи, е, всички да играят по едни правила, за да може резултатите да бъдат съпоставими. Ясно е, че е, ключовия фактор на подобно занимание е, е създаване на правилен обмен на информация. Това трябва да стане мигновено и системата трябва да бъде добре структурирана. Четвърта точка е, по четвърта точка пак искам да се спра на, на въпрос, който сме обсъждали вече в нашата комисия. След специален доклад на Сметната доклад, палата по упростяването на митническите процедури. Тези е, упростени процедури е, целят тогава, когато е възможно, да съблюдават свеждането на всички формалности до стриктния минимум и ако тази система се прилага правилно, без да забравяме, че лъвския пай, а именно 70% от всички процедури засягат тази упростена процедура. И в е, специалния доклад е, на Сметната палата се установи е, много голяма загуба на приходи и много злоупотреби. Най-вече много нарушения на търговската политика. И така стигаме до петата точка, а именно, че в държавите членки комисията трябва да плаща за много по-строг аудит. Трябва да има системен одит е, на економическите е, играчи, е, за да могат те да се покриват от проучвания, анкети, дори и да прилагат упростената процедура. Освен това, всичко трябва да се основава на анализ на риска. Вече имаше доклад, който пледираше за анализ на риска и анализа на риска да се осъществява възоснова на автоматично, автоматична обработка на данни. На времето Сметната палата беше установила, че малко държави членки е, е, е, възприемат подобно поведение. На седма точка е, бих казал, е, че това е нещо като механизъм. Аз не мога всичко да напиша в доклада си, но в седма точка – е, е, се връщам към е, доклад от май 2011 година, доклада за освобождаване от отговорност на комисията, заключенията на господин Шарти Макакис и резолюцията, в която повтаряме всички заключения на Сметната палата. И е, накрая аз посещавам цяла глава на митниците и митническите процедури. Надявам се да можем да изпратим нашите заключения на Комисията по вътрешен пазар. Това е първо изложение на моето становище. Ако имате да кажете нещо, с удоволствие ще ги изслушам. Господин Итала. on erittäin hyvä pohja. Voin yhtyä kaikkeen siihen. Идеално идеална основа, за да започнем е работа. Аз съм съгласен с всичко казано от вас до тук. Познавам като цяло митническата система, но познавам добре структурата на митницата и на границата между Финландия и Русия, т.е. трета страна. Не, не, необходимо е да имаме една автоматизирана система за обработка на данни и също времено да, да има доверие между а, различните служби. А, трябва обаче да имаме нещо като агенция или по по-скоро хармонизиране и усъвременяване на системите, за да може е, митниците да работят като една в целия Европейски съюз. Сегашното положение е нетърпимо и трябва да се промени незабавно. Всички ваши предложения са отлични. Господин Рюбик. Благодаря, господин председател. Един въпрос а, а, се поставя не, неизменно. Какво е от... Каква е връзката между функционирането на митниците и а, не вземането или не плащането на ДДС? Други колеги имат ли въпроси към мен? Не, в такъв случай ще се опитам да, да отговоря. Не, първо ще дам думата на комисията. Предполагам, че комисията ще поиска да отговори на въпросите. Аз с удоволствие ще изслушам всички забележки и предложения на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, аз съм Самир Джелински и е, занимавам по-конкретно с е, опростената процедура. Тук е, присъстват и колеги от Генерална дирекция бюджет е, и затова се наложи да уточним кой точно да вземе думата. Тук се засегнаха две важни теми. Модернизирането на митниците и какво може да се направи да се улесни контролът по митниците. И втората точка бяха упростените процедури. Нека първо да кажа, че сме съгласни с проекто становището, което е подготвено от комисията по бюджетен контрол, което ще бъде изпратено до комисията по вътрешния пазар, която изготвя доклад тук. В становището се засягат въпроси, които са изключително важни за търговията в Европа и за европейската економика. Много сериозно приемаме доклада на Сметната палата и вече провеждаме по-интензивни проверки в държавите членки. Това не означава, че проверки не са правени преди, напротив, но сега те са още по-интензивни. Започнаха посещения с проверки в държавите членки. Е, вече са посетени 7 от тях. И ще направим всичко възможно до края на годината да сме посетили поне половината от държавите членки, както изисква вашата комисия. Работата не е лека. Работим заедно с колегите от Генерална дирекция бюджет и се занимаваме с... и работим по препоръките за... на държавите членки за предодитната процедура. Работим по опростената декларация, която трябва да се хармонизира с, допълни... с допълнението към декларацията. Съгласно съответните местни процедури за въвеждане на данните. Провеждат се множество физически проверки. Провежда се и автоматичен анализ на риска не само по упростената процедура. В крайна сметка целта ни е този анализ да се въведе при всички митнически процедури. Всичко това е във връзка с препоръките на доклада на Сметната палата и на Комисията по бюджетен контрол. Целта е да се модернизира работата на митниците. Процесът продължава и усилията ни стават все по-интензивни, защото в крайна сметка се борим за интереса на Европейския съюз и за модернизирането на всички митници в него. Това е важно и във връзка с защитата на собствените средства. Благодаря. Благодаря ви. Генерална дирекция бюджет ще вземе ли думата? Доб, доб, добро утро. Аз бях тук с вас, за да обсъдим заедно с Сметната палата опростените процедури, доклада на Сметната палата за опростените процедура. А, Зададен, беше зададен въпрос, свързан с загуби за Европейския съюз. Както казахме в момента на заседанието, когато обсъдихме а, този доклад, а, тогава направихме следното заключение – че на, на, на, на, на практика те, тези а, загуби са а, не, не чак толкова големи. От 79 проучени случаят, 65 бяха а, приключени и на практика последиците са доста ограничени и незначителни, изразени в цифри. Ние ви изпратихме тогава и временния, временния доклад, който изпратихме също така и на държавите членки. Що се отнася до контролите и инспекциите, проведени в държавите членки, през 2009 и 2010 проведахме подобни инспекции, контрол проверки в митническите служби на всички държави членки и сме изготвили отчет от в който се излагат резултатите. Същевременно сме изложили и състоянието на нещата в всички държави членки. Подадени са и данни към Светната палата и в момента Резултатите се обсъждат с съответните власти на държавите членки. Разбира се, учели отчели сме резултатите, естествено сме установили известни слабости но мога да твърда, смея да твърда, че отговорите от, на държавите членки бяха положителни. Държавите членки бяха предприеха необходимите мерки. А, и що се отнася до упростената а, а, процедура, ние а, наблягаме на а, това пред, пред, пред одитните процедури да бъдат а, прилагани и провеждани както трябва, включително и да има а, качествен а, анализ на риска. В а, заключение ние наистина предприехме съответните мерки за подобряване митническия контрол в държавите членки, защото това е необходимо предусловие за правилното функциониране и на митническите служби поначало и на набирането на средства. Благодаря ви. Аз не съм получил доклада. Ние получаваме огромно количество документи и просто може би не съм обърнал внимание. Ако обичате, изпратете ми го и ще напиша изменения според него. Госпожа Гресле сега има думата. От 7 години обсъждаме въпроса и не виждам напредък. Искам да разбера какви правомощия липсват на Европейския съюз, за да върви напред по-бързо. Правомощия ли няма или просто администрацията на държавите членки е, е инертна? Защо толкова бавно напредваме? Е, много конкретен въпрос от страна на госпожа Греслев. Някой от е, представителите на комисията иска ли да повдигне вуала и да ни каже е, кои са истинските проблеми? Защо нещата не вървят по-бързо и по-добре? Благодаря. Разбира се, госпожа Глеслер, е, като че ли ни задава трудни въпроси, ние си я познаваме. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с вас, че въпросът е труден, но трябва да трябва да, имам, да разберем какво значи бавен напредък. Ние смятаме, че има напредък. Ние смятаме, е, че нашите собствени средства намаляват. Винаги е трудно да се изчисли точно колко, защото всъщност ние не знаем точно какво сме загубили. Ние знаем колко ефективен е контрола. Е, много е важно, че когато направим проверка, когато направим последващи одити, е, се получават отговори на много въпроси и когато очакваме измама, няма измама, нито загуба, просто грешка в митническите декларации. Какво правим? Много бързо развиваме системи в държавите членки. Те правят анализ на риска и одит, как надлежни одити. И е, така, постигаме разбиране е, при известни правни основания, които не са солидни, но все пак има правни основания за така наречените е, подобрения за сигурност, изменение 68, за хармонизиране на анализа на риска в държавите членки т.е. анализа на риска да бъде сходен във всичките държави членки да има сходни методи. Имахме положителна реакция от държавите членки. Е, е, дори те предложиха нещо, което за нас е, преди две години беше изненада защото държавите членки на ниво генерални директори на митнически администрации заявиха, че правното основание не е достатъчно те са готови да отидат и по-далеч и дори да е, сключат конвенции помежду си за хармонизиране на анализа на риска, метода на контрол и профила на риска. Трябва да се усъвремени и митническия кодекс и да се отиде по-далеч в е, стимулирането на държавите членки да работят заедно. Това е което мога да кажа днес, господин председател. Благодаря. Във връзка с въпроса на госпожа Гресле се сещам, че може би не е лошо координаторите да си помислят дали да не изработим доклад по собствена инициатива през 2012 и 2013 година в, на тема начина по който митниците могат да участват в борбата срещу нередовността и неправомерността. Може би не е лошо да обмислим такъв един вариант, за да може работата ни да е по-качествена. Само един коментар във връзка с напредъка. Не забравяйте, че митниците се развиват непрекъснато. Все повече искания има да се ускорява преминаването на стоките е, и практиките се променят непрекъснато, така че от преди 7 години до сега нещата са се променили значително. също времено сега митниците се опитват да прилагат опростената процедура. Така че не забравяйте, че е, не им е леко на митниците да адаптират непрекъснато процедурите си и да използват все повече опростената процедура, целевия контрол и автоматичния анализ на риска. Това е процес, който продължава непрекъснато. Просто положението се променя. Благодаря. Има ли други коментари? Не. С това приключваме работата по тази точка. Крайният срок за подаване на изменения е 2 септември в 12 часа на обяд, след което ще гласуваме на следващото си заседание. Преминаваме към 11 точка докладчик, по която е госпожа Кресле. Посещение в Унгария на делегация на Комисията по бюджетен контрол. Посещението трябваше да се проведе от между 20 и 22 юли. Някои от по-смелите ни колеги се записаха, но посещението се отлага. Какво можете да ни кажете, госпожо Гресле? Ами, първо, толкова много заместник председатели имаме, че изглежда има твърде много желащи е, да поемат е, ръководството на делегацията. По-добре то да си остане от сами ръководител на делегацията. Но там нататък трябва да решим кои проекти да разгледаме. В четвъртък след обед стигнахме до решението да посетим първо метрото на Будапеща, най-голямото, най-големия проект по кохезионната политика. След това трябва, искаме да посетим един а, проект, свързан с канализация, най-големия проект по, а, а, в областта екология и още един проект за обучение на уязвими граждани. Да, действително отлага се заседанието, но все пак е много важно да се посети тази държава членка, за да се види откъде точно проистичат проблемите там. Минаха вече няколко години от присъединяването. И е добре да чуем от самите унгарци как виждат те нещата. Унгария получи средства от Международния валутен фонд, а, защото се сблъска с сериозни проблеми. Благодаря много за всички коментари. Не съм прочела всичко, тъй като получих материалите през уикенда. Е, много се радвам, че има желаящи да се включат в делегацията. Моля ви, не дейте а, да се отказвате, за да не се окаже, че се появяваме там състав двама души. А, все пак от а, комисията получаваме също помощ. Ще има служител от комисията и служител от парламента, който ще се присъедини към нас. Очаквам с нетърпение посещението. Благодаря за помощта при подготовката. Благодаря. Имате ли е, други въпроси, колеги? Е, за тази делегация? Не. Според госпожа Кресле има предостатъчно, даже прекалено много, заместник председатели. Аз лично е, смятам, че съм приключил своята работа по тази делегация, но ще предам това съобщение на председателя. Преминаваме към следващата точка. Проблемът е обаче, че докладчикът не е тук. Това не означава, че не можем да обсъдим темата, но честно казано, жалко е. Разбирам, че докладчикът идва. Тогава нека да направим почивка, докато пристигне. Goed, eh, collega's, de rapporteur is aanwezig, dus... Eh, Колеги, най-после нашия докладчик е сред нас. Така че ще продължим нашата работа. И сега пристъпваме към последната точка от дневния ред. Няма да има заседание на координаторите днес. Знаете, че сме в спор с съвета един а, много тежък а, спор относно отговор... освобождаването от а, отговорност. Ние отложихме това освобождаване и господин Ривелини в проекто резолюцията си ни предлага да отложиме още веднъж освобождаването от отговорност, а той е, ще ни обясни какво е състоянието на нещата. Много от е, колегите може би не са в течение, че на едно от заседанията на координаторите е, обсъдихме проблемите с съвета, имахме възможност да се срещнем с представители на съвета и в параграф четвърти господин Ривалини обяснява становището на съвета, т.е. ако освободим от отговорност комисията по силата на член 319 от договора, е, е до, до, до, достатъчно. Тоест, съвета на практика тълкува договора е, по е, съвсем неуместен и е, неприемлив за нас начин. Господин председател, благодаря ви. Благодаря за обясненията, които, които току-що направихте. Всъщност, е, наистина, това е състоянието на нещата. Е, това освобождаване от отговорност беше обект на много спорове, много разговори и е от огромно значение за всички нас. Разполагате с документа, в който са изложени различните аргументи за и против освобождаването от отговорността. Сега ще се върна към моите аргументи и може би ще повторя нещо отказаното от председателя, но бих предпочел нещата наистина да са ясни. Какви са, какви са спорните проблеми, какви са спорните въпроси? Парламента не е получил отговори на редица въпроси, зададени на съвета относно освобождаването от отговорност за 2009 година. Тези, тези въпроси беха зададени в първоначалната фаза на процедурата. Първо, съвета не отговори на нашето искане да се срещнем и, обсъдиме въпроса с освобождаването от отговорност. Второ, не сме получили от съвета документите, които поискахме а, с резолюция приета на 10 май 2011 година. В, при подготовката на тази е, резолюция аз изложих всички правни ар, аргументи за отказа за освобождаване от отговорност и съответните правни последици. Съвета обаче твърди, че освобождаването от отговорност на комисията автоматично означава освобождаване на отговорност на другите институции, а това е недопустимо, както каза нашия председател. По защо? Поради четири причини. Член 319 твърди, че парламента контролира и проверява бюджета на всички институции – и също, същевременно пар, парла, парламента трябва да взема решение институция по институция. Нещо, което съвета препотвърди при създаване на службата за външна дейност. Второ, освобождаването от е, отговорност се извършва от парламента за комисията и отделно за другите институции, съгласно член първи от финансовия регламент. Автономията на, парла... на парламента е заложена в разпоредбите на договора и по-специално разпоредба 335, в която се е, посочва изрично автономията на различните институции. И е, по силата на този член комисията не отговаря за изпълнението на административния бюджет на другите институции. И последно. В крайна сметка това е въпроси на здрав разум и не става дума само за правното основание, става дума и за практиката – Ето, примерно, освобождаването от отговорност на отделните агенции. Ето, имаме проблеми с СЕПОЛ, полицейския колеж, агенцията за лекарствата и това би могло да, да, да блокира функционирането на целия съюз. Но, съответно, позицията на съвета е е, неприемлива, защото нарушава духа и буквата на закона. А, тъй, тъй като съвета по силата на а, договора е институция, която може да дава препоръки. А парламента е, е из, изразител на съществото и на духа на европейската демокрация. Тоест, ние не можем да отстъпим. Целта на освобождаването от отговорността е всеки разход, извършен с средства на а, даникоплатеца трябва да бъде проверен. От кого може да бъде проверен? От избранниците на народа. Тоест, това е, е въпрос на здрав разум. А, е, разходите на средствата на данекоплатците да бъдат проверявани от парламента. Така че аз предлагам на колегите да на, на първо време да откажеме освобождаване от отговорността, тъй като не сме получили необходимите документи и не сме е, получили съгласие на съвета за общо заседание. Така че ние на практика не разполагаме с материалните елементи, които ще ни позволят да а, е, освободим съвета от, от, от отговорност и още нещо вероятно в е, документите сте е, забелязали, че има някои технически неточности по е, нашата работа и така нататък, но не се безпокойте, всичко това ще бъде е, преформулирано е, чрез е, измененията, които трябва да се внесат е, до 1 септември. Но освобождаването или неосвобождаването е въпрос на политическа позиция, но независимо от политическата си принадлежност, всички колеги заявиха, че парламента трябва да а, седи твърдо на тази позиция и подкрепиха моето а, становище. Благодаря ви. Кой би искал да вземе дума? Йенс. Господин Гайер. Йенс. Президент, Благодаря, господин председател. Господин Ревелини, е, искам е, да ви благодаря. Поздравявам ви за това предложение. Е, мисля, че не може да се върви по друг път. Това, което се наблюдава в момента, е положение в съвета, е, където всичко е привидно. Е, това не може да продължи. Има джентълменско споразумение. Тази процедура е почти смешна. Е, цялата процедура по освобождаването от отговорност не е ясно предписана, няма информация е, е, е, Испанското председателство беше казало, че няма приемливо правно основание, трябва да се търси процедура, при която да се намери правно основание за да освободим от отговорност. Сега има две възможности. Първата възможност е, въпросът с освобождаването от отговорност на съвета да се уреди чрез освобождаването от отговорност на комисията. Е, втората възможност е да имаме повече информация. Ако имаме повече информация, тогава ще освобождаваме от отговорност. На няколко пъти сме говорили за това. Е, процедурата трябва просто да се изясни, да се знае кой упражнява контрол върху нея? Представители на правителството или представители на народа? Трябва да знаем е, какво прави съвета с националните парламенти. Това е, не винаги може да се провери и затова ние трябва да смятаме, че ние като Европейски парламент сме органа, който трябва да освободи от отговорност съвета. Това е съвсем основателно. Да се каже, че макар и акта да е символичен, все пак можем да кажем, че отказваме да дадем отговорност, ние ви подкрепяме. Господин Сандагор, е, като бивш докладчик. Tak, formand. Øh, jeg vil også godt sige både tak og tillykke til... Øh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ривелини, който свърши отлична работа. И смятам, че той е стигнал до много правилни заключения. Не мисля, че е допустимо да се подхожда с позиция или или. Трябва да имаме една по-дългосрочна позиция, но да настояваме да се надгражда върху постигнатия напредък. А какво виждаме тук? Виждаме една крачка назад. Крачка назад в сравнение с миналото. Това не е само неприемливо това си е чиста провокация. Затова е ясно, че единственото заключение, до което можем да стигнем е записаното от господин Ривелини. Може да се наложи да променим начина на гласуването а, до есента, но това ще стане само ако се докаже, че е отбелязан значителен напредък в сравнение с постигнатото до сега. Още нещо, засегнато вече и от унгарския министр, който се срещна с координаторите. Това е въпрос, засегнат и в точка четвърта на текста. Дали сме освобождаване от отговорност на комисията. Предлага се да дадем такова и на съвета. Нека да видим дали комисията вижда нещата по подобен начин. Съгласна ли комисията с такава връзка? Смята ли и комисията, че щом като комисията е получила освобождаване от отговорност, това означава, че и съветът е получил такова? Защото ако комисията вижда нещата така, тогава е съвсем ясно, че ако сме недоволни от информацията, която ни е предоставена от съвета, единственият ни вариант е да гласуваме против освобождаването от отговорност на комисията. Това е единствената ни възможност, ако комисията настоява на това, че със съвета е постигнато споразумение. Ако комисията се освободи от отговорност, това да означава, че и съветът е освободен от отговорност. Настоявам за ясен отговор от комисията. Защото искам да разберем дали комисията действително е напълно съгласна с изразените от съвета мнения и е, на, настоявам, че е освобождаването на, от отговорност на комисията и на съвета са две различни неща. Благодаря, Ян Молдер. Благодаря, господин председател. И аз съм съгласен с интерпретацията на господин Ривелини. Добре е нещата да се проверят много внимателно, но Въпросът е как можем да го направим, с какви средства за това разполагаме, как можем да принудим съветът да ни предоставя информация. Единственият вариант е да се сложи край на джентлменското споразумение, да не се оставя съвета сам да се грижи за собствения си бюджет. А, ако, се отка... ако откажем да освободим съвета от отговорност, това означава, че трябва да започнем Нали, внимателно да преглеждаме бюджета на съвета. Съгласен съм, че трябва комисията да заяви ясно своята позиция. Също така трябва да искаме мнението и на правната комисия. Благодаря, господин Чернецки. Господин председател, аз съм бивш докладчик на тази тема и аз, както и шведския колега, смятам, че съвета се държи като боксер на ринга, т.е. боксер, който се опитва да нанася непозволени удари. Аз не смятам, че нещата могат и трябва да се развиват по този начин. Мисля, че мога да цитирам Маргарет Тачър и да кажем, че просто няма альтернатива. Тя много често казваше така. И мисля, че и тук сме изправени пред подобна позиция. Наистина, господин Ривалини, ние нямаме альтернатива. Ние трябва да покажем на съвета, че ние ще контролираме и ще продължим да контролираме дейностите на съвета. Аз, за, за мен няма друга альтернатива. И освобождаването от отговорност на комисията няма нищо общо и не, е рав... не се не е равностойно на освобождаване на... от отговорност на съвета. Тук съм съгласен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 Така, надявам се, че сега ме чувате. Да. Така, може, може би прекалено много нападнах съвета и той си отмъщава. Но, както казах, смятам, че трябва да протестираме. Ние трябва да си вършиме работата, но трябва да, да реагираме и колкото се може по-бързо. Мисля, че в крайна сметка тук е, става дума за тактика и това джентълменско споразумение в момента на практика блокира нашата работа. Мисля, че ние трябва да се откажеме от това споразумение, защото то противоречи на духа на Лисабонския договор, който предоставя нови правомощия на парламента. И бих искал да благодаря на докладчика за отлично свършената работа и за позицията му спрямо съвета.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 е, може да е смешно, но е, ние освобождаваме от отговорност комисията. И ако вървим е, в тази посока, и това съдържа опасност. Трябва пак да се допитаме до управните служби. Трябва да бъде ясно. Има ли основания за такава възможност? защото в противен случай трябва цялата процедура по освобождаване от отговорност да се преразгледа. Така че е, трябва да се, опитаме, да, да се допитаме до правните служби за мнение. Е, е, съжалявам, получ... зададохме 32 въпроса, получихме 32 отговора и е, заседание от един час. Ще е, видим как ще се оправим с всичките тези правни аргументи. Ние сме институция, не можем да бъдем лишени от права. Единственото, което ни остава е да се обърнем към Европейския съд, ако ни лишат от нашите права като европейска институция. Е, не знам е, е, дали има смисъл сега при тази криза да казваме на обществеността, че дадена институция не може да работи както трябва. Напълно съм съгласна с докладчика, тъй като съвета е представен днес бих искала да го помоля да се покае и да прецени, например, създаването на външната служба на Европейския съюз. Все пак съвета трябва да приеме процедурите, които се приемат от всички останали институции защото външната служба беше създадена от самия съвет. Искам да знам как точно стоят нещата. А, иначе съм напълно съгласна да стигнем до край. Искам да получа точна информация и дори ако има решение на Европейския съд, искам да знам какво ще бъде то. Не можем да допуснем две европейски институции да прибягват до Европейския съд за такъв въпрос сега, този проблем може да доведе и до други проблеми и това ни пречи да се съсредоточим върху други въпроси, които са много по-интересни. Да, сега пък микрофона ми не може да се изключи, казва госпожа Греслер. Er eh, явно има зли духове из залата казва председателя, но е, ние няма да се повлияем от тях. Веднага давам думата на госпожа Яла Фолидер. <laughs> Благодаря, господин председател. Първо бих искала да се извиня, че закъснях, но раз изслушах и чух предложението на господин Ривалини и наистина считам, че трябва да бъдем твърди. Става дума в момента за освобождаване от отговорност на съвет. Сега не знам дали а, дали е предвидено новото председателство да присъства на нашите заседания. Ето, на подобно заседание днес щеше да бъде много добре да има представител на съвета. Сега по наше предложение полското председателство изрази известен интерес и за създаване на таблици за сравнение, за съпоставяне, защото това ще даде повече е, прозрачност. и това трябва, не, това, това трябва да, да фигурира в измененията. Но смятам също така, че трябва да изискваме и пред, а, присъствието на представители на полското председателство, за да могат те да бъдат в течение до къде сме стигнали и какви са нашите аргументи относно освобождаването от отговорност. Благодаря. Мисля, че всички колеги са а, съгласни, наистина ще, ще покана полското председателство. А ще видим какъв, какъв формат ще бъде. Може, може би на затворени врати, при затворени врати или е, на заседание на координаторите. При всички случаи ще определим формата по-нататъка. Знам, госпожо Аяла, знам. Знаете, че някои е, председателства не желаят да, да присъстват на открити заседания и в такъв случай трябва да бъде при закрити врати. Същото беше при унгарското председателство и при испанското председателство. Тоест, ако ние ще предложиме едно а, така по-отворено -по заседание, ако те откажат, ще бъде заседание на, при закрити врати. Комисията има ли някакво мнение по въпроса? Има ли представител на комисията, който да отговори на това, че според съвета казва, че от, от вашето от, освобождаване на отговорност просто... съвета. Така, а, а, да, мисля, че ще отговорим с писмо на въпросите на депутатите. Комисията разбира се, че ще ви отговори. Разбирам, предполагам, че разбирате, че тази сутрин не мога да ви отговоря. Но първото ми така усещане е, че комисията ще вземе мъдра позиция и няма да се намеси в семейни спорове. Е, тя си има достатъчно работа с собственото и освобождаване от отговорност е, което, да, отбелязвам си вашата молба е, и ще съзирам комисар Шемета и ще ви отговоря. Председателят, благодаря. Ние не искаме сега да се месите в семейен спор. Няма никакво съмнение, просто да се свършите работата като комисия и пазител на договорите. Е, първо да прочетете член 319. Ние смятаме, че имаме право на освобождаване от отговорност, който отива далеч отвъд е, това, което се дава на комисията. Искам да предадете това на вашата комисар като пазител на договорите. Мисля, че е, това е добър подход. Е, има ли колега, който да иска да вземе думата? Господин Гайер. Also die Auskunft der Kommission, sie möchte sich nicht einsetzen, ist ja lustig. Да, е, чух комисията. Е, много е забавно това, което се каза. Да не се месим в е, семейен спор – това означава, че или комисията смята, че е права, при това положение въпрос е решен е, да не се меси в съдебен спор. Въпреки това обаче в е, е, движение искам да реагирам и на парламентарния въпрос. Можем като координатори да се договорим и в пленарна зала да зададем въпроса към комисията като парламентарен въпрос и може дори е, всички членове на комисията, които желаят да се присъединят към нас това просто да бъде парламентарен въпрос. Е, не подписан от е, даден брой депутати, а от всички координатори и по този начин ще се изрази общата воля на нашата комисия да получи отговор. Тогава ще имаме и по-голямо влияние. Искаме въпроса да се обсъди колкото може по-бързо в пленарна зала с комисията. Предупреждавам ви. Така че е, извън обичайните точки в дневния ред или по повод на доклад Ривелини можем да зададем устен въпрос на комисията в пленарна зала, за да видим какво е мнението на комисията по правното становище на съвета по член 319. И накрая, мисля, че няма да имаме проблеми с господин Ривелини. Ще допълним доклада му и изрично да упоменем, че е, джентълменското споразумение не може да се смята за основа за освобождаване от отговорност. Е, мисля, че е, устното изявление на Испанското председателство не е правно основание. О, Сенен. Благодаря, господин председател. Мисля, че би била добра идея председателят да ни даде възможност да зададем въпрос към комисията или правната служба на комисията преди лятната почивка, тъй като можем да се обърнем към собствената си правна служба тук в парламента, както каза госпожа Гресле, но е добре въпросът да бъде зададен незабавно. Ясно ми е, че няма как да получим незабавен отговор тук и веднага от страна на комисията. Но мисля, че е съвсем ясно, че на комисията няма да е по-лесно да получи освобождаване от отговорност, ако твърди, че освобождаването от отговорност на комисията представлява такова и за съвета. Така че представителите на комисията би трябвало да предадат това на своите ръководители. И така, въпросът е, е и към правната служба на комисията, и към правната служба на парламента. Благодаря. Ако колегите са съгласни, заедно с секретарията ще се опитам и заедно с докладчика да изготвя този въпрос. Няма да е трудно. От 4 до 10 абзац от е, доклада на господин Ривелини ни дават добра основа, за да формулираме текста конкретно. Ако искаме да се зададе парламентарен въпрос, трябва да получим подписите на координаторите, но това ще е просто един незначителен административен проблем. Давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Смятам, че колегите наистина направиха разумни предложения – Проведеният дебат е много важен. Той подчертава централната роля на парламента. Мисля, че няма проблем да се зададе този устен въпрос, особено ако всички координатори са готови да го подпишат, за да има той повече тежест. научихме, че комисията възнамерява да действа разумно тази сутрин, да се надяваме, че и съветът ще действа така. Благодаря. С това приключваме работата си за днес. Нека да пожелая на всички приятна рядна почивка. Нека да благодаря на секретарията, на преводачите, на представителите на комисията, на представителите на съвета. Ако има такива тук, те имат да предават сериозни новини. Ще се видим през септември. Благодаря.